Благодаря. Имам да а, направя едно кратко съобщение. Искам да ви информирам, че а, съгласно а, правило 231, точка 4, до 17 часа вчера а, не беше поискано да се гласува корекцията, затова се приема. Продължаваме с следващата точка.